Good morning, ladies and gentlemen. I hope we can start our meeting. The second part of our work. Дами и господа, нека да започнем за, по отношение на нашия семинар за Брюксел 1. Translation available English, German. Превод, има превод на английски, френски, италиански и полски. Добро утро, дами и господа. Добре дошли на нашия семинар. Искам да приветствам с добре дошли нашите гости. Най-напред да се извиня за известни осложнения, които настъпиха преди две седмици. Ние трябваше да се срещнем преди две седмици, но поради проблеми с електрозахранването в Брюксел, сградата на Европейския парламент, за съжаление, беше затворено и ние не бяхме сигурни дали въобще ще се проведе семинарът. По-късно, както често се случва, имаше и някои недоразумения, за които се извинявам. Също така искам да ви благодаря за това, че дойдохте в Брюксел и за благодарен съм и за организирането на семинара. Благодаря ви за това, че дойдохте да представите своите позиции по този изключително вашен въпрос. Ние обсъждаме въпросите, които ще бъдат въведени в регламента Брюксел 1. В момента ние се доближаваме към позиция. Ние се приближаваме към последният етап на разискванията. Ние ще анализираме измененията, които ще бъдат представени и след това ще представим окончателния вариант на текста, който ще бъде гласуван в Комисията по правни въпроси. Надявам се, че ще приключим работата в парламента до края на настоящата година. Искам да приветствам, дами и господа, нашите гости, професор Бурхард Кест от Института Хайделберг, професор Мари Лорни Буае от Университета Париж, доктор Джереми Хейман от Университета Париж, Едно, професор Илария Претели от университета Урбино, Александър Лейтън, английски адвокат и Флориан Хорн, адвокат от Германия. Искам да приветствам също така и представителите на Европейската комисия и съвета и всички останали участници poproszę naszych експертов. To се od nas до първата част на семинара ще дам думата на нашите експерти, които ще представят а, своята гледна точка. Много съм ви благодарен за това, че ни представихте коментарите в писмен вид, което е изключително полезно. Професор Бургхарт Хес ще ни представи своите коментари по обществената политика във връзка с европейските актове в областта на гражданското право. След това ще има време за въпроси и отговори към експертите. И към 12 най-късно би трябвало да приключим нашата среща. Дами и господа, най-напред давам думата на професор Бургхард Хес от, Хайдъл, от университета в Хайдълберг. Заповядайте, господин професор. Господин председател, дами и господа, благодаря ви за възможността днес да се изкажа в сегашния дебат по реформата на регламента Брюксел 1. Както смята проектът, представен на комисията, е една добра основа за продължаването на дебата. Основната структура е нещо, с което според мен е добре да съгласим, въпреки че разбира се има нужда от някои допълнителни подобрения. Първо, отхвърлянето на екзекватурата – ще говоря за споразуменията за избор на съда и ще спра на още някои по-маловажни подробности. Първо ще започна с отказа от процедурата за екзекватура. Това от самото начало беше основната част от промяната, за това ще се спра в моето изложение предимно на този въпрос. Формулата на екзекватурата позволява да се признават решения на съдилища в други страни и отстраняването на тази процедура ще да се намалят разходите и времето правните инструменти и правната сигурност са визирани в две разпоредби от предложението. Това отговаря на клаузата за обществена политика, провеждана от държавите членки. Една разпоредба, която вече съществува в националните законодателства – По този начин ще бъдат избегнати съдебни грешки. Европейската комисия правилно посочва, че чрез отказ от екзекватурата се избягват, се избягват извинете, сериозни съдебни грешки. Бяха проведени напоследък редица проучвания. В държавите членки практически няма случай, когато има надлежна изпълнимост на материалната обществена политика. Член 46 на проекта следва да бъде допълнен така че да могат да бъдат избегнати прекомерно стриктни, прекомерни съдебни решения, особено що се отнася до присъждане на прекомерно големи обещетения в държавите, в които не е било взето това решение. Освен това, по този начин се запазва правото на правосубектност. Обаче колективните искове за обещетения трябва да бъдат разглеждани в зависимост от всеки конкретен случай. Това, че ще бъдат обхванати и трети страни, според мен е уместно. Обаче признаването на съдебни решения, издадени в трети страни, трябва да се разгледа по-внимателно. Защото по този начин, ако въпрос не бъде разгледан подребно, подробно, това ще означава, че в предложението на комисията ще продължат е, празнотите по този въпрос. Освен това, трябва по-подробно да се разглеждат разпоредбите за висящите дела в, държ... Извинете, в трети държави. Дори и в държавите членки разпоредбите, отнасящи се до висящите дела, са различни и няма никакво общностно законодателство, регламентиращо този въпрос. Сега ще се спра върху споразуменията за избор на съда. Wird die aktuelle Unbefriedigende Situation. В момента ситуацията е крайно незадоволителна, защото има насрещни турпилиращи искове, които се завеждат в държавите членки. Основната разпоредба се съдържа в алинея 4 на член 29. Там се посочва, че съдът на държавата членка, който води делото, ще се произнася и за това дали да се използва съответната клауза. Това включва и процедурата за арбитраж. Що се отнася до член 39, той се отнася до различните процедури, отнасящи се до подведомствеността на арбитражния съд. Това беше особено очевидно в делото Western Tankers. Ще подчертая член 39 и неговото знание, значение. Той е бил обсъждан от експерти в сферата на арбитражните производства. а също така и експертите по състезателни процеси. Самият аз внесох едно много подробно предложение, отразяващо и мненията на другите експерти, така че предложеният от мен текст е резултат на постигнат компромис. Компромисното предложение успокои доста опасения. Подведомствеността няма да може да бъде прехвърляна. Има изрична разпоредба в член 1, в която се казва, че арбитражните процеси няма да бъдат обхванати от регламента и този принцип трябва да бъде запазен. Не трябва да се допуска възможността за прехвърляне на подведомственост и за това говори и член 11 от преамбюла. А това отговаря на съответното решение на Съда на Европейските общности. Предложението на докладчик от парламента се отклонява от този принцип и по този начин ще се ограничи приложното поле на регламента. И това ще има крайно негативни последици. Свободата за издаване на свободни решения по този начин ще бъде значително ограничени. Ако се приеме решението на докладчика, то това ще означава борба за територия между арбитражните съдилища. По този начин ще се подкопаят основите на правораздаването в Европа. Държавите членки и техните съдилища ще се сблъскат с прекалено силно различаващи се съдебни решения по подобни дела. Така че аз взех за основа на моето предложение решението на експертната група и го допълних с мое предложение. По този начин беше постигнат компромисен текст. Още няколко аспекта. Комисията не се съгласи с предложенията, свързани с предложение за промени в член 59, а именно местопребиваване на физически лица. Това е достойно за съжаление, защото действащия сега член 59 позволява връзка с други правни актове на Европейския съюз. Това се получава чрез препратки и към законодателства на държави членки. Обаче тази последна препратка към националните законодателства не е задоволително решение. И накрая приветствам предложенията, свързани с правната сигурност. Това се отнася, разбира се, и до преходните разпоредби. И мерките за сигурност. Бяха попълнени много празноти, проистичащи от съдебната практика на Съда на Европейските общности. Смятам, че най-важното постижение е укрепването на правомощията на съдилищата особено когато решенията на даден съд ще бъдат изпълнявани в друга държава членка. Когато става дума за дела на кредитори срещу длъжници, също така трябва да се отчита, че много често тези дела имат трансграничен характер. Bardzo dziękuję, panie... Много ви благодаря, господин професор. Благодаря ви за вашите бележки. По-късно ще ви задам няколко въпроса, ако позволите. Въпросите най-вече ще се отнасят до разширяването на приложното поле на Брюксел 1, така че ще бъдат обхванати трети страни. Според мен това е най-важният и най-сложен въпрос, отнасящ се към преработката на регламента. Бих искал да ви напомня, че редица идеи и понятия бяха променени след като изслушахме експертите след две сед... Е, преди извинете две седмици и след като се запознахме с вашите писмени бележки. Ние разбираме, че трябва да се откажем от клаузата за споразумение между двете страни в процеса. И, както вие казахте, трябва да обърнем повече внимание на арбитражните процедури, тъй като може да има някои проблеми на колизия между общностното право и законодателството на държавите членки. Сега професор Мария Логневоя. Благодаря, господин председател. Дами и господа, в това изложение аз ще се спра на основните проблеми, основните проблемни точки на дебата между парламента и комисията. Представила съм писмен на доклад за по-задълбочен анализ на шесте въпроса. Най-напред по отношение на премахването на екзекватурата установявам, че предложената комисия разпоредба е балансирана. От една страна се улеснява свободното движение на съдебните решения в Европа, като се премахват всички процедури по изпълнение, т.е. премахват се формалностите по екзекватурата. Заедно с това обаче не се има догми, които задължават държавите членки да изпълняват с затворени очи всички решения от трета страна. Ето защо компромисът предвижда възможност за контрол, осъществяван по искане на ответника. Този контрол има за цел да защити правата на ответника. Има спорове обаче по целите на контрола и процедурата. Споделям казаното от господин Свивка. Смятам, че процедурата трябва да бъде упростена. Не виждам защо трябва да има три различни форми на контрол, три различни процедури и която включва и изключение при несъвместимост на решението. И така, процедурата трябва да бъде променена и трябва да бъде осъществявана от един съд. Това трябва да бъде съдът на изпълнението. Защо? Защо не съда по происход? Чисто и просто, защото той в най-голяма степен може да оцени дали има нарушение на основните права на защитника показано е, че държавите членки не раз... нямат една и съща представа за основните права. Ето, по тази причина ми се струва, че контрола трябва да бъде външен по отношение на този, който е постановил решението. За да, за да сме сигурни, че ще се спази европейският принцип – за основни права. Освен това, не е необходимо, освен това няма иерархия между основните процедури. Основ, основ, материалните основни права са задължителни за държавите членки и ком, европейската компетентност, която взима решение. Може да има посегателство срещу личния живот, имуществото. Все още нямаме юриспруденция, но въпросът може да възникне във всеки един момент и е необходимо да се защити ответника. По отношение на защитата на основните права, аз бих отишла малко по-далеч от представения материал и аз бих казала, че трябва да предвидим е, изключение е, във връзка с обществената политика. Защо? В противен случай би било много лесно да се сезира съдът в друга държава членка, която не познава задължителното законодателство което е, накърнява свободата на движение на съдебните решения. По този начин е, ще се е, наруши принципът на равнопоставеност и в крайна сметка ще се, ще се стигне до намаляване на качеството на нормите и всички ще се стремят към спазване на минималните норми. Чрез инструмента на съдебното сътрудничество може да се хармонизира материалното право. Ако резервата за обществения ред не ни позволява да правим разграничение, можем да създадем една уеднаквена система. По втория въпрос, е, е, международния характер, аз е, имах честа вече да говоря по този въпрос пред вас и аз обосновах необходимостта регламентът да се промени и да се засили международния елемент на приложното поле. Държавите е, членки следва да усъвършенстват е, своето взаимодействие. Аз смятам, че трябва да се откажем от националният рефлекс, в резултат на който държавите членки не приемат нищо, което е различно от своята практика в националното право. Ние следва да мислим от гледна точка на обща цел. И според, според мен това е интереса на европейския гражданин да му се улесни живота, да се улесни достъпа му до правосъдие, също така става дума за интересите на европейския гражданин, да се повиши атрактивността и привлекателността на съдебната система, така че гражданин да може да разчита на предвидимостта на системата и да се улесни възприе, възприемането на правилата. Предложената система съответства на тези цели и би трябвало да бъде приемлива в международния правов ред. Смятам, че предложената от комисията разпоредба е по-добра от техническа гледна точка. Критерият за местоживеене според мен е лишен от каквато и да било логика, когато погледнем правилата, имащи за цел да осигурят признак, принципа на близост и защита на по-слабата страна. Има слабости от гледна точка на висящите дела и аз смятам, че трябва да се осигури и така нареченият огледален ефект. Въпросът е дали трябва да се откажем от субсидиарната компетентност на националното право. Аз мятам, че да, винаги съм е, имала възможността да обосновавам е, предимството на европейската компетентност. Понякога тя, е, тя, тя, може да има несъразмерен характер Предложените разпоредби, предложените комисията разпоредби ми се струват разумни. Да, те имат своите недостатъци, които вече бяха очертани. в хипотезата, в която има материална и дори финансова невъзможност да се сезира съда в трета страна, аз смятам, че мога да приема тези две допълнителни разпоредби, но винаги има възможност да се постигне компромис, да се разширят съществуващите права и да се предвиди една субсидиарна компетентност. В своят писмен доклад аз обосновавам това, че Системата е глобална и препращането към националните норми би трябвало да се интегрира с международните. Заедно с това смятам, че като се предвиди една по-еднаквена и приемлива система, Европейския съюз ще бъде в по-силна позиция при международни а, преговори. Няколко думи за клаузата за възлагане на компетентност и арбитража. Що се отнася до клаузата за възлагане на компетентност, аз съм съгласна с това, че избраният съдя има предимство. Смятам обаче, че трябва да отидем още по-далеч. Това правило въжи само тогава, когато има висящи дела. Трябва обаче да повдигнем въпроса за изключителната компетентност на избрания съдя да постановява за валидността на клаузата. Не смятам, че това би довело до а, празноти. Освен това, одобрявам предложението на докладчика Звивка за връзките между законите, свързани с валидността на тази клауза. Аз мятам, че имаме нужда от различен режим за режима Брюксел 1 в сравнение с Хага. Режимът на Брюксел 1 се предлага само тогава, когато става дума за държави членки или една държава членка и една страна, която не е подписала хакската система. По арбитража доста е, деликатен въпрос. Е, запазването на статуквото не, не, мо, не е възможно. Да за... Не можем да забраним на англичаните да използват съдебната възбрана, тъй като във Франция съдята не може да се откаже от компетентност, която му е възложена. Ето защо нещата трябва да се променят. Второ, решението на Европейската комисия е може би компромис, но този компромис предизвиква същите възражения, които предизвиква и доклада. Страните се принуждават да сезират съдя в съответната държава. И те се насърчават да се обърнат към този държавен съдя. Арбитражната практика се развива в е, смисъл, че се отдалечаваме от, е, този, от тази тенденция. Да не забравяме и компетентността на Европейския съюз е, в област, която е обхваната от международни конвенции. Споразумението в Нью Йорк, например, подписано от всички държави членки. Аз съм за това изключване на арбитража при, е, с оговорката, че трябва да има клауза прима фасие. Това е много важно, за да се отговори на критичните забележки и е, френската практика показва, че съдиите са разумни хора. В случаите, в случаите, особено тогава, когато има очевидно валидна арбитражна клауза. По Брюксел едно съдията анулира клаузата и решава по същество. Освен това, другото трябва да оставим на държавите членки. Всеки ще прилага правилата на конвенцията от Нью-Йорк, които според него са най-уместни. Аз не разбирам възраженията, че това би било връщане с 30 години назад. Или има клауза, която е валидна и вече сме извън на приложното поле, или пък се анулира и се прилагат нормите на регламента. Това са правила, които въжат и за арбитъра, и за съдята. Всички те имат право да постановяват в съответствие с своята компетентност. Не е необходимо да се позоваваме на международните правила. Това е малко технически въпрос. Ние във Франция наричаме това предварителни правомощия на съдята. И извинявайте, че може би през... говорих твърде дълго, Bardzo dziękuję pani profesor za te niezwykle... Благодаря ви, госпожо професор, за интересните коментари. Те представят различни подходи към функционирането на нашето законодателство крайна сметка всичко зависи и от гледната точка, дали сме практикуващи юристи, дали сме преподаватели по право, дали сме юрисконсулти във фирми. Това са различни а, становища и е много добре да ги съчетаем. Брюксел 1 е един добре функциониращ инструмент и е изключително важно да не го увредим, а да подобрим, да усъвършенстваме неговото функциониране. Надявам се да не бъде много спорен този законодателен текст. Зная, че е трудно да се опита човек да обедини различни правни е, решения под една шапка, но така или иначе ще се опитаме и това да направим. И така, сега давам думата на следващия оратор, доктор Жереми Хейман от е, Париж, е, Сурбоната. Thank you, Mr. Lady... Благодаря, господин Зивка. No, could not be here today and I'm... Колегата ми не можа да дойде. Ще говоря на английски, тъй като колегата ми беше написала своите бележки на английски, макар че аз съм французин. Моето становище съвпада с нейното. Искам да говоря по два конкретни въпроса по преработения документ. А, няма обаче да коментирам въпросите свързани с арбитража, както и споразуменията за избор на съдилище. Колегите вече говориха по този въпрос. Първо, премахването на екзекватурата – Както бе записано а, и в едни бележки на колегата, това има много символично значение, имайки предвид от малкия брой на отхвърлянето на признаване, както и, и отхвърлянето на възивни искове, въздействието се оказва минимално. Много малко ще спечелим, ако продължим да поддържаме тази система, тъй като тя няма голямо въздействие и според мен изостава от по-модерни инструменти на Европейския съюз. Ние имаме ангажименти към Европейски съд за правата на човека, както и съдилищата по местоживеене. И затова смятам, че запазването на екватурата е ненужно. Що се отнася до националната обществена политика – Както каза и колегата, пък и го имам пред себе си в записаните бележки, трябва да има контрол върху публичната или обществената политика. Въпросите, свързани с клеветата и нарушаване правата на лично пространство, не означават, че трябва да се даде а, отделно изключение при отмяната на екзекватората. Би било лоша политика да се опитаме да регламентираме непряко обхвата на екзекватурата, защото на етап подведомственост това вече е било решено. На второ място правилата за компетентност е, и тяхната давност по отношение на ответници от трети страни. Новата версия ни дава възможност е, да покажем, че има една пропаст, една дупка в настоящия регламент, що се отнася до териториалното покритие. Няма изричен критерий – за приложимост в регламента, член 2, сегашния си вариант, говори само за ръководителите на а, юрисдикции, но този член всъщност а, дава възможност и за специален а, обхват и за юрисдикция или компетентност. Идеята е тези правила да бъдат разширени до диспути, извинете, до спорове, е, свързани с лица от е, трети страни, т.е. които нямат местоживеене в държава членка и се съдят, биват е, ответници в такива съдилища в Европейския съюз само по силата на членове от 2 до 8. И Разглеждайки разпоредбите, на които ще се основава регламента, 67 член и 81 член, Европейския съюз няма подведомственост да разшири своята подведомственост по отношение на граждани от трети страни. Достъпът до правосъдие, който се предоставя, по член 67.4 е свързан с свободата, зоната на свобода, сигурност и правосъдие, което се ограничава единствено и само до границите на държавите членки. От друга страна, член 81 раздел 2 казва, че съветът и парламентът трябва да предприемат мерки за функционирането на вътрешния пазар, което според мен несъмнено отново се ограничава само до границите на държавите членки. С други думи смятам, че независимо от решение 1 наклона черта 03 на съда, трябва да се продължи в същата посока – Става дума за едно решение от 90-та година. В това решение съдът подчерта и цитирам, целта на конвенцията не е била да обедини процесуалното право, а да каже кой съд има подведомственост в дела, свързани с търговски и граждански въпроси в вътрешно общностен план и да прилага техните решения. Това може да бъде пренесено и в регламента, тъй като границите, които посочих, не съществуват по отношение на конвенцията Брюксел. Втори, свързан с това въпрос, може да бъде поставен. Ако бъде прието това решение в настоящия си вид, трябва да се види дали ръководителите на компетентно на подведеността и решенията по висящите дела ще имат рефлексивен ефект. Аз лично смятам, че такъв един ефект трябва да бъде ясно записан, което пък означава, че определени конкретни правила за подведомственост или спенденс ще защитават правата на съдилищата от първа инстанция. Тази реципрочност може би ще бъде необходима, тъй като това е един начин да се балансира разширяването на приложното поле на регламента. Все пак си мисля, че едно такова разширяване не би било желателно. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, господин професор. Благодаря ви за альтернативното ви виждане, що се отнася до териториалното разширяване на обхвата на Брюксел 1. Надявам се, че ще можем да обсъдим този въпрос и по време на дискусията. Сега дам думата на професор Илария Претели от университет Урбино. Благодаря ви. Бих искал да ви поздравя за този полезен дебат. Ще използвам това време, за да се спра върху основните въпроси, отнасящи се до преработката и накрая ще се спра върху цялостното функциониране на системата, което може да бъде подкопано от фрагментирано приложение на различни съдебни решения. Първо, ще се спра върху екзекватурата. Както вече чухме тук, това вече е една формалност, след като страните по делото имат правото да успорват съдебни решения. Задава се въпроса дали наистина е важно да се гарантира изключителния интерес на страните. Между другото, ситуацията все ще е по-различна. Там решенията на чуждестранни съдилища са предмет на междинни производства, въпреки че се прилага клаузата за пълна вяра и доверие. Като че ли не се подлага на обсъждане въпроса за отказа от екзекватура. И това е сериозно политическо постижение. Знаем, че изключението от а, този принцип е материалната обществена политика, която бива предмет на позоваване само в изключителни случаи. Обаче смятам, че е много важно да се гарантира свободно движение на съдебните решения, както и да се гарантират правата на ответниците в Европейския съюз. Има основания за непризнаване и аз не съм съгласна с тях, в три различни процедури, визирани в член 43, 45, 46. Множествеността не трябва да бъде използвана без това да е необходимо. Важно е нещата да бъдат запазени в максимално простен начин. Това въжи и също за противопоставянето на заявлението за изпълнимост в съответствие с член 43 и също до етапа на противопоставяне на изпълнението, визиран в член 46. Смятам, че е важно да може да се успорва изпълнителното решение или решението за изпълнение – а не просто да се замразява процедурата по изпълнение. За мен най-доброто решение е да се пропусне изобщо етапа на заявлението за изпълнимост. Това ще позволи да се подобри ситуацията в определени сфери, като дела за клевета и при колективни искове. Необходимо е да се разгледа въпроса с преработката на Брюксел 1 в по-широк международен контекст. Първо, прекомерната подведомственост. Дали трябва да се смята за прекомерна подведомственост, отнасяща се до ответници, които живеят в Европейския съюз и мисли си, че е необходимо да се признае доктрината на огледалния ефект. Но само, що се отнася до прекомерното, под, прекомерната, извинете, подведомственост. Има държави членки, по-специално Италия, които отричат такава подведомственост, с изключение на случаите, изрично посочени от Брюксел става в край на краищата за един политически избор. Мисля се, че ако направим такива отстъпки, това ще бъдат отстъпки и за трети страни без никаква реципрочност. Това е подробно описано в моя писмен доклад. Вторият въпрос не се занимава с забрана на определени съдилища. Идеята е, че националните правни норми на държавите членки ще бъдат заличени и всичките 27 държави членки ще упражняват правораздаване при едни същи условия. Това не въжи за моята страна, тъй като Италия вече решили обхвата на правилата на Брюксел 1 от 1995 година, така че вече тези правни норми обхващат ответници, които живеят в трети страни. Обаче трябва да се отчете, че се предлагат правни норми, различни от тези на Брюксел 1. Бих искал да се спра върху въпроса с висящите дела. Проблемът с паралелните съдебни процеси може да бъде решен само от гледна точка на едностранните решения. Всъщност една европейска правна норма може да позволи на европейски съдия да отложи производството. Ако съдия от трета държава е бил сезиран преди него. Обаче, от друга страна, може да се окаже, че съдият от трета страна може да реши да не отлага производството. От друга страна, едност странното координиране не винаги предотвратява продължаването на процеса. По този начин, както казаха моите колеги, изникват въпросите свързани с множеството ответници при едно дело и висящите дела. Да, наистина. Необходимо е да се извършва допълнителни проучвания и на европейско ниво, и с участие на експерти от трети държави. Опитът от конференцията в Лугано показва, че добро координиране може да се постигне само чрез многостранни правни актове, които отчитат реципрочността. Единственият начин да се заобиколи в момента незадоволителна ситуация е да бъдат заобиколени правомощият на европейските съдии в случаи, които са извън обхвата на системата на регламентите Брюксел. Третият въпрос е дали режима с висящите дела трябва да се промени така, че съдята избран от страните да взима решение за подведомствеността. Независимо от това, дали делото предварително е заведено в друг съд. Е, освен това, трябва да се отчита тук и възможността за турпилиращи искове, обаче тяхното значение е трудно да се определи. И имаме много малко данни, за това изопечено използване на нормата за висящи дела. Нормата за висящи дела в съответствие с тълкуването по делото Гасер е една норма, която гарантира предсказуемост, както е подчертано от Съда на Европейските общности. За това. Трябва да се отчете, че тази правна норма може да позволи на страните да използват тактика за отлагане. И особено когато делата се прехвърлят, прехвърлят в други съдилища. Ние виждаме, че промяната на нормата за висящия дела може да доведе до сериозно объркване. Затова решенията на конференцията от Лугано – не променят правната норма за висящи дела и затова е важно да се посочи, че ако се възприеме сега предлагания текст за Брюксел 1, то това ще накърни единството между конференцията от Луган на нейните решения и системата на регламента Брюксел. Що се отнася до взаимното доверие между съдиите, то тук крайните срокове, посочени в алине 2 на член 29, не могат да бъдат намалени. Необходимо е да има начини да се наказва неконструктивно поведение и злоупотреба с съдебната система с цел да водим борба с тъй нареченото италианско торпедо. Що се отнася до арбитражните производства, смятам, че трябва да бъде избран само един форум, който да прилага арбитражната клауза не трябва в никакъв случай да се накарява принципа за правото на достъп до съда. Споразумението за арбитраж трябва да има приоритет над първоначалното споразумение. Дори това е споразумение и особено в случаите, когато това е споразумение, е очевидно нищожно. И накрая, измененията, предложени от парламенти, трябва да се стремят да постигнат три основни цели. Укрепването на предсказуемостта, най-вече чрез създаването на единен инструмент, също така да се избягва произволно арбитражно производство да не се променя правната норма за висящите дела и да се гарантира последователността и свързаността между отделните компоненти на системата Брюксел. Благодаря ви за вниманието. Thank you. Bardzo dziękuję. Благодаря ви госпожо професор, за изложението. Толкова много въпроси повдигнахте и разгледахте, че дори няма да се опитам да коментирам. Вие, се, вие засегнахте много въпроси, които ние разискваме в Европейския парламент. Сега давам думата на практикуващите юристи. Първият оратор е Александър Лейтън. Благодаря, господин Свивка. Благодаря, че ме поканихте пак на това заседание. Ще се постарая да не повтарям това, което казах на неформалната среща преди две седмици. Най-напред ще започна с едно общо наблюдение. Онези от нас, които се интересуват и работят в областта на Брюксел 1 и предшествениците Лугано и Брюксел е, са поразени от степента на европеизация на дебата за преработката на Брюксел 1. Вече не е дебат между представители на различни национални системи, а дебат е, между различни гледни точки, това е напредък в законодателния процес и не можем да не го приветстваме. Няколко коментара по въпроса за екзекватурата и международния правен ред. Най-напред по екзекватурата съгласен съм с казаното от професор Претели, че ключът към този въпрос е ключът на признаването – не съм сигурен, че сегашното предложение третира по удовлетворителен начин този въпрос. Също така, вече споменах един път своите резерви, които и други споделят, за изключването на Exclusion is confined to unlawful business practices. За дискредитирането. По отношение на екзекватурата, искам да кажа няколко думи за обществената политика. Както казаха и други оратори преди мен, става дума за малко на брой случаи. Само, че тези е, случаи са важни. И да кажем, че трябва да пренебрегнем а, малобройни въпроси е неправилно. Смятам, че е необходимо да се разширят а, нормите. Опитът говори, че а, случаят на очевидно нарушаване на обществения ред а, е често, което се случва често в началото на 70-те години прилагаха това е, изключение. Е, през последните няколко десетилетия това изключение не предизвиква проблеми. Вас е, се притеснявам от един научен дебат – за материалното и процедурно право. Това може да е важно за чистотата а, на понятийния апарат, но смятам, че всъщност това не е важно. Тогава, когато се нарушат основни а, права, могат, а, всъщност се нарушават основни материални права и разграничаването в интерес на чистотата е според мен грешка. Малко екзотична и екзотично и ненужно разграничение. Това е което искам да кажа за екзекватурата. Втората тема е международният, международният правен ред. Първо, съгласен съм с вас, че това е област, в която са необходими много проучвания. Както казаха и другите експерти, има множество проблеми, по които трябва да, които трябва да се анализират. Аз не смятам, че тезата на комисия за прилагането на задължителни общностни норми са задължителни. Например, случаят с съвместното ползване на собственост в Турция е неприложимо, тъй като тази директива няма извън териториален обхват. Това е само пример за необходимостта от по-нататъчно осветляване. Не съм убеден и от а, довода, че европейският законодателство си предоставя правомощия да законодателства за трети страни. Според мен това е погрешна теоретична гледна точка. Всъщност ние бихме казали, условията, при които приемаме компетентност върху лица от трети страни и ако разширим нормите да обхванат решенията, но ние просто ще определим условията, при които вътре в Европейския съюз признаваме решения на трети страни. Това не е законодателстване за трети страни. Проблемът възниква, защото има едно теоретично разбиране за необходимостта от реципрочност за признаване. Това е вярно за френската и германска система, които изискват реципрочност. Само, че моята система никога не е зависела от реципрочността. Правилата са много прости за е, много са прости правилата, е, които диктуват е, дали да бъде признато едно съдебно решение. Тези правила могат да бъдат прияти много лесни, така че аз мятам, че можем да приемем уеднаквени правила за норми на трети страни. Не е необходима реципрочност. Основният въпрос основното, което искам да кажа, че не сме достигнали до етап, в който можем да се откажем от националните правомощия. Комисията признава, че има едно ниво на у, уеднаквяване в посока нагоре и надолу, т.е. отхвърлят се някои правила, които са може би необходими. Има разлика между норми, които са несъразмерни, които се използват като контраргумент от комисията и онези, които са обосновани от теоретична гледна точка като избор на съд. И тук обаче е необходимо да се анализират практическите последици и премахването на избор на съд всъщност ще създаде затруднения на унези спорещи страни в различни части на света, които избират компетентен съд в зависимост от определени критерии. И всичко това в, в интерес на уеднаквяване. Сега имаме нужда от рефлексивно правило за избор на съд. Обяснението на комисията на неформалната среща, че е политически необходимо да се осигури стимул държавите да спазват Хакската конвенция, не е убедителен аргумент – има проблеми за европейските граждани и е грешка законодателят да не се занимае с този въпрос. Не е необходимо да имаме пълен, пълен огледален образ на член 43 за избор на съдебни споразумения с трети страни. Само Мексико е ратифицирал акта преди 7 години. При всички случаи са изключени някои категории важни международни спорове. Няколко думи за арбитража. Съгласен съм с професор Хес – че експертната група в комисията прави опит по отношение на 43-ти в доклада. Аз изразявам резерви дали ще се постигне целта на съдилищата да не могат... Е, извинявайте. Не знам дали това ще спре съдилищата да взимат решение за валидността на решения, взети от съдилища в трети страни. Има опасност от забавяне и не смятам обаче, че това представлява сериозна опасност. Изборът на съдебни споразумения вътре в Европейския съюз е тема на един по-пространен анализ в моето изложение, но като цяло ги приветствам. Това са е, моите коментари. Благодаря ви за вниманието. И аз ви благодаря. Остана още един оратор. Господин Флориан Хорн, който е партньор и юрист е, в е, Пранеус Клаузер Прандо, да, представител на Австрия. Извинете, че предизбърках. Благодаря ви, господин докладчик. Ще говоря сега единствено и само за част от заключенията, които съм описал в писмения си доклад. Съвсем накратко ще говоря за отмяната на екзекватурата за връзката Брюксел 1 в контекста на международния правен ред и приложимото право, с погодбите за избор на съдилище, както и правилата за лист пенденс по избор на съдилище, като идеята там е, разбира се, да се турпилира съда и ще кажа още нещо за подведомствеността при колективните или отраслови спорове. За отмяната на екзекватурата поддържам становището на професор Хесе, че тази процедура е формална стъпка, която може само да подобри ситуацията, ако бъде отменена. След това стои и въпросът какви са необходимите предпазни мерки и как те ще бъдат въведени в системата Брюксел 1. Предложенията на Европейската комисия са много интересни. Аз не мисля, че те ще усложнят нещата за практиците. Интересното в предложението на комисията е, че се преразпределят основи, е, аргументите за отказ за неизпълнямост между държавата по происход и държавата по изпълнимост. Има основания, които би трябвало да не позволяват изпълнимостта в една държава, и то не само в една, а универсално. т.е. в цялата му цялост решението да бъде невалидно. Защото може да има грешка при връчването на приз, на призовката или пък при представителството в процеса. Настоящата система се фокусира върху държавата по изпълнимост, което означава, че дори и като длъжник успееш в държавата по изпълнимост да предотвратиш изпълнението в определена държава членка, останалите 26 теоретично биха могли да приложат същото решение, да го изпълнят. Това се променя сега в предложението на Европейската комисия. Тези основания се прехвърлят в страната по происход и с едно решение се обявява за невалидно решението на съда в целия Европейски съюз. Това според мен ще подобри, пък и ще опрости процеса. Има и други основания, които са валидни само в страната по изпълнимост. Когато има едно конфликтно национално решение, разбира се, това е, се отнася само за страната, където има конфликт. Ще има е, и преразглеждане в държавата по изпълнение, но не смятам, че всички основания трябва да се вземат предвид в страната по изпълнимост. Що се отнася до обществената политика, добре е да се разграничава между процесуалното и вещественото ордер публик или обществена политика – през 2007 година стана ясно и в едно проучване от 2011 също стана ясно, че това е едно проучване Хайс Файфер Шлосер, че няма много добро прилагане на процедурната обществена политика. незачитането на процедурната обществена политика може да доведе до нарушаване на обществената политика. Но ето това е основният момент. Всъщност не е важно нарушаването на обществената политика, а незачитането на процесуалната а, обществена политика, т.е съдебния ред и върховенството на закона. Много е важно Брюксел едно това да бъде изяснено, защото приложното поле там е много ограничено. То е ограничено до граждански и търговски искове. По-сложните въпроси са изключени. Така че тук при това приложно а, поле е добре да се ограничи а, обхвата до процедурен а, обществен ред и обществена политика. Преминавам нататък. Според мен би било полезно да има а, еднообразни правила за подведомственост в целия Европейски съюз, защото това ще опрости живота и на практикуващите юристи, пък и за гражданите нещата ще станат по-предвидими вътре в Европейския съюз, но дори за гражданите извън Европейския съюз ще стане по-ясно, защото те могат да разчитат на конкретни правила за подведомственост. Сега искам да говоря за правилата за субсидиарна компетентност, които предлага Европейската комисия. Те са много интересни и ги смятам за много полезни с а, а, малко а, поправки, които бих внесъл. По отношение форум ситатис, няма голям спор там, това е ясно. Дава се възможност националните стирища действат по собствено осмотрение, но това е едно правило, към което се прибягва след изчерпване на останалите. На определени места е, има прекомерност, изказването на професор Такахаши по това предложение бе изпратено на парламента и там точно се говори за такъв вид компетентност. В а, всички държави членки има такива правила, прекомерни. И разбира се, че не може да се приемат те, без да се променят националните правила но в сравнение с други правила за подведомственост в Европейския съюз, тези като че ли са а, е, сред най-широко разпространените сред държавите членки. Мисля, че трябва да се измени обаче предложението, за да се направи разлика между форум на сеситатис и съдилището, където се намира имуществото. Сега има две изисквания. Трябва да имаме адекватна сума и допълнителна близка връзка до съдилището, където се намира имотът, защото това е включено в форум Necessitatis. Maybe, uh, Това обаче може да бъде ограничено до определени конкретни видове искове, по а, които искат материални щети, защото тогава имаме решение в Европейския съюз по определен режим и то може да бъде приложено, но а, ако не е парично искането, това не е така. Що се отнася до избора на съдилище, смятам, че голямата част от колегите тук а, казаха, че може да има проблем с правилото за приложимо право, предложено от Европейската комисия. Трябва да има по-конкретни е, правила по този въпрос. Смятам, че може да се използва едно правило, което вече съществува в режим на Европейския съюз. Рим 1, например, за различните въпроси на приложимото право за споразумение за избор на съдилище. Подробно съм записал това в писменото си изказване и сега няма да навлизам в подробности. Искам да предупредя за нещо и то е свързано с правилата с пенден за избора на съд. Не зная дали те могат да постигнат целта, която им е заложена. Има опасност правилата, които се предлагат, да доведат до едни е, турпилиращи искове от дори по-добър вид. Определена страна може да се иска да злоупотреби с е, системата и тя може да се обърне към друг съд, като каже, че това е, той е избран посредством споразумение за избор на съдилище, дори след като втория съд вече е бил съд, сезиран. По новото предложение, първия сезиран съд или трябва да прекрати производството, или пък въобще да се откаже от това производство, да го приключи. Това не е само теоретична възможност – защото е много лесно да се каже, че един ответник с, е влязъл в споразумение с, за избор на съд с ищец. Аз предлагам едни много по-ясни практически правила, които съм записал по-подробно в писмения си доклад. Един от начините да се забърза процедурата и да се избегнат турпилиращите искове, е втория сезиран съд да продължи с процеса, независимо от това, че има първи сезиран съд. Три изисквания. Голяма вероятност първия сезиран съд да не е сезиран по надлежен начин, втория сезиран съд да има подведомственост да може да разгледа делото и ищеца да покрие съдебните разноски, както и да плати разноските на ответника, ако всичко това се окаже излишно. И сега съвсем накратко накрая по отношение на отрасловите искове. Предлага се в 85 ти член от Европейската комисия а, един текст, на който според мен не му е мястото там. Но сме прави да се притесняваме за смесването на материално и процесуално право, особено що се отнася до отрасловите спорове. Знаем от юриспруденцията на съда, че имаме публична политика в държавите членки и правото на стачка не е безусловно право. В определена държава членка, определена обществена политика винаги трябва да бъде взета предвид, когато се обявява стачка. Знаем от Рим 2, 9 член, че там се говори за приложимото материално право на съответната държава, където има стачка или съответен траслов иск. По, от а, процесуална гледна точка това не е записано. Имаме необходими правила за подведомственост, Имаме решение на Съда на Европейските общности, да се казва, че член 5 и 6 от регламента са приложими тук. Това може да доведе до различни съдилища, най-разнообразни, които биха могли да бъдат използвани при такива спорове по отношение на щетите, нанесени от стачки един съд в определена държава членка, в крайна сметка може да вземе решение по обществена политика в друга държава членка, да речем френски съд, да се произнесе за стачка, която е в Обединеното кралство и да заяви дали а, тя е правомерна по разбирането на френския съд за английската обществена политика. В а, доклада си предлагам да се опитаме да оптимизираме и материалното право, и процесуалното право, така че една и съща държава членка винаги да е тази, чието съдилища а, се произнасят а, по а, дела, а, свързани с а, събития, случващи се в същата държава членка и приложимото право е на тази държава членка. Благодаря ви много. Може, надявам се всъщност да, ви, да съм ви помогнал. Благодаря. Bardzo dziękuję, panie Horn. Много ви благодаря, По този начин приключихме с първата част на нашия семинар и слушахме нашите експерти. И докато ви слушах, си помислих, че е доста ясно, че има сфери, в които мненията ни съвпадат, особено що се отнася до необходимостта от отмяна на екзекватурата. Определено, едва ли има нужда убеждаваме някого, че това е необходимо. Така че в момента това решение не е политическо, е чисто техническо. Практиката показва, че този инструмент вече не е актуален. Но що се отнася до други сфери, като че ли имаме доста различия. Някои от вас изказаха мнения за определени предложения, други се изказаха против същите тези предложения. Подобна е ситуацията в Европейския парламент, в комисията и в съвета. Разбира се, дебатът ще продължи дори и след като приключи дейността по преработването на Брюксел 1. Сега имаме няколко минути за обсъждане. Дали има някакви въпроси към нашите експерти? Дали бихте искали да зададете въпроси? и след това ще преминем към следващата точка. Професор Претели, вие говорихте за арбитража и приложимото право при арбитража. Говори се за една разлика между институционален арбитраж и друг арбитраж или говорите по принцип за арбитраж? I'm sorry, I, I didn't understand. Извинете, не разбрах вашия въпрос. Сигурно е заради превода. You, you made... Когато изказахте вашите съображения за арбитражното производство, дали имахте предвид арбитражното производство като цяло или правите различие между институционалните арбитражни производства и адхок арбитражните производства. Не, не имах предвид институционалния арбитражен процес и съответните съдилища, разбира се. May I, <laughs> since I'm, since I'm on the floor, may... И тъй като така и така взех думата, мога ли да кажа няколко думи за форум Несъситатис? Като че ли има не един консенсус по този въпрос, но аз искам да посоча, че в съответствие с италианското законодателство това е противоконституционално в съответствие с член 25, според който Националния съдия посочва, че е срещу правилата или правните норми, ответника да посочва къде би искал да бъде съден. И съм съгласна с онези колеги, че ако искаме да се защитава човешките права, трябва да го правим, но моля, не дайте да включвате концепцията за форум на ССИТАТИ, защото това ще създаде проблеми с специалната подведомственост и ще бъде противоконституционно в съответствие с правната уредба на Италия. Ще кажа още нещо. Що се отнася до споразумението за избор на съда, аз мисля, че този режим трябва да се подчинява на член 23 на Брюксел 1, защото тази правна норма е добре формулирана. Може би дори би могла да бъде конкретизирана повече, но моля не дайте да говорите за избор на приложимото право. Мисля си, че трябва разпоредбата да бъде още по-подробна. Благодаря ви. E, e, mhm. Благодаря ви, госпожо професор. Сега следващия оратор, моля. Имам въпрос, който е към всички вас. Разбирам по израза на лицата ви, че ние наистина имаме пред нас експерти, но виждаме, че имате сериозни различия по някои въпроси. Какво ще кажете за член 22? Какво бихте казали за правната сигурност? Съдът на европейските общности се занимава с този въпрос в редица свои решения. Но какво вие смятате, че трябва да се направи, така че и ищецът, и ответникът да знаят в коя страна ще бъде разгледано тяхното дело. С сегашните разпоредби, дали смятате, че се защитава достатъчно принципът за правната сигурност? Председателят, благодаря ви, Евелин. Очевидно е, че Нямаме достатъчно време, за съжаление, да дадем думата на всички наши експерти. Отповядач. Може би един или двама от вас биха могли да се изкажат. Да, заповядайте, господин Лейтон. Вие говорихте за член 22, 22 който визира изключителната подведомственост. На практика смята, че има само един проблем и това е фирменото, дружественото право, там има изключително право, което се отнася до валидността и законосъобразността на решенията взети от търговското дружество. Така че изключителна подведомственост има, когато се оспорва решението на съда по същество. Така, например, Ирландия обжалва решение на съда на Европейските общности, когато съдът не можа да разбере същината на въпроса. Но на практика всъщност има достатъчно яснота и сигурност. Мисля, че професор Хес постави въпроса, че следва да разглеждаме огледалния ефект на тези закони върху останалия свят, третите държави. Според мен в някои случаи подобни решения биха били в съответствие с международния правен режим, но в някои случаи трябва да се въведете предпазни мерки, например, когато става дума за вечни права и съответните съдебни производства в трети държави, било то САЩ или Южна Африка. В такива случаи естествено е да се очаква да има отлагане на производството, но това не е случат, когато се поставя въпроса за действителността или валидността на правната система. Професор Претели говореше за форум на съситатис, така че въпросът за международния правен ред не е съвсем ясен въпрос, но мисля си, че нещата са достатъчно добре уредени, що се отнася до член 22 и правната сигурност. Благодаря ви, господин Клейтън. Ако ми позволите, сега бих искал да помоля професор Хес да отговори на въпроса, който за нас е най-важен, а именно предпазните мерки и клаузи за взаимното признаване на съдебните решения, отнасящи се до решения в трети страни. Особено когато имаме съмнение за правните системи в тези страни. Не всички страни в крайна сметка са демократични, не във всички страни правната уредба или системата на правораздаване са добри, а трябва все пак да зачитаме върховенството на закона и демокрацията. И за това е важно да се разгледа разширяването на приложното поле на Брюксел Едно, така че да са и трети страни. Заповядайте, господин Хес, професор Хес, извинете. Да, благодаря ви. Не смятам, че нормите за взаимно признаване в момента могат да бъдат разширени така, че да на трети страни. То имало е опити да се направи това в миналото, но само в рамките на споразумението от Лугано и това се отнасяло само до отделни трети държави. По този начин са били хармонизирани някои от нормите за висящи дела. Но моето предложение е да бъдат обхванати нормите за взаимно признаване, така че да имаме повече пречки пред признаване на решения взети в трети страни, отколкото сега. Най-вече трябва да гарантираме това, че можем да решаваме дали има прекомерна подведомственост. И що се отнася до трети страни, трябва да гарантираме, че има контрол, пълен контрол върху обществената политика. И това трябва да се гарантира тук съответствие и процесуално, и от гледна точка на материалното право, което е още по-важно. Има редица държави членки в Европейския съюз, които в такива случаи наистина отчитат обществената политика на третите страни. Смятам, че това е важно и за ищците и ответниците от трети страни. Така че, господин председател, аз нямам абсолютно никакви възражения срещу текста 81. Да, член 81. Председателя, благодаря ви за вашите бележки. Доколкото разбрах, че вие говорихте по-подробно за това, на което накратко се спря господин Хорн. За съжаление нямаме време да продължим нашето обсъждане. Имаме още една точка от дневния ред. Нека за сега да приключим с въпросите и отговори и да преминем към следващата точка по дневния ред, ще ви помоля професор Хес да ни изнесете презентация по тълкуването на изключенията, свързани с обществената политика, така както са визирани в европейските инструменти на и частното международно право и процесуално право. Благодаря. От е, името на Европейския парламент е, проучихме това проучване. Водещ университет е, беше университета в Хайделберг с колегата Томас Пфайфер. Основният въпрос беше как изглежда практиката в различните държави членки по отношение на клаузата за обществена политика т.е. във всички правни актове, приети след 1 май 1999 година. Разгледахме 23 държави членки. В, във всяка, за всяка страна беше определен регионален докладчик. Тесните имена са изписани на 19 страница – разгледахме съдебната практика на Европейския съд и както и съдебната практика в държавите членки. Въпросникът беше много подробен. Аз съвсем накратко ще обобщя резултатите от изследването. Акцента в него, което не е очудващо, е регламентът Брюксел 1. Там е, е описана съдебната практика. Там, е, но няма е, много съдебна практика по, по други актове. Има няколко примери за използването на елемента обществена политика за други регламенти, но не са толкова много. Мисля, че основният резултат на нашето проучване може да бъде обобщен. Последния може да бъде обобщен като изненада всички ние в Хайдълберг бяхме очудени, искахме, ни с, искахме да обсъдим резултатите с докладчите от различни държави членки и резултатът е, че на практика няма случаи, в които материалната клауза за, обществено, за обществена политика да е била прилагана. Но всъщност такива са фактите. Мога да ви дам един пример от е, френски съд, който трябваше да признае е, решение от английски съд. Ветерин, от ветеринарен, ветеринарен лекар е бил осъден да изплати обещетение от него той беше осъден да плати 85% от щетите, а работодателят да заплати 15%. Съответният ветеринарен лекар щеше да натрупа големи дългове и според френския съд това не беше справедливо. Този пример е много интересен, но той не ни дава възможност да извлече много общи заключения. Разискванията за обществената политика се водят не толкова върху възоснова на практиката, а възоснова на по-общи въпроси. Всъщност е, целта е да се използва определено ниво на сигурност, е, че съдебните решения могат да бъдат успорени. Въпросът е какъв е подходът на националните е, съдилища към обществената политика? на какво се позовават на европейските е, актове или на националните норми. Тук е, виждате значението на делото Кромбах-Дзамбаци. Е, националните съдилища все повече използват европейски стандарти и Европейския съд, особено в делото Гамбаци, излезе с много ясни насоки за това как да се прилага елементът обществена политика. Италианският съд, който трябваше да признае решение на английски съд, в крайна сметка страната щеше да се окаже с огромни дългове. В своето решение Италианския съд постанови, че липсата на желание за сътрудничество е било санкционирано и по тази причина признават английското решение. Това са два важни въпроса. Мога да спомена някои от другите правни актове, които разгледахме. По-конкретно бих искала да се спра на регламента Брюксел 2. А, много интересен регламент, защото а, натрупаното прецедентно а, право в а, случаи, в а, които деца а, са били отвлечени, така да се каже, от своите родители. Има един аспект на европейското процедурно право, при, което допуска автоматично признаване на заповеди за репатриране, постановени в чужбина. Това е много деликатна област и възникват проблеми с изпълнението. Европейският съд е наясно с тези проблеми. И преди няколко седмици ние поканихме съдът на среща в Хайделберг и обсъдихме тези въпроси. Те са много сложни. принципът на взаимното доверие като основен в европейското процедурно правило не винаги е на лице на практика, така че възникват практически трудности от тези е, въпроси. Още нещо, ако е, се спрем на реформата на Брюксел 1, въпросът, е, е, който трябва да се дадем е как да променим изключението обществена политика мисля, че господин Хорн и господин Лейко казаха, че понякога такива решения могат да бъдат избегнати, ако в първата страна процесът е справедлив и в съответствие с принципите на Конституцията. По този начин бихме избегнали някои от най-сериозните проблеми. Европейската комисия обаче твърди, че можем да минем без изключения за свързани с обществената политика в материалното право, тъй като имаме Рим 1 и 2. Аз не съм съгласен с становището на комисията, тъй като не смятам, а, че това е достатъчно. както и във френския съд, те трябваше да признаят английско съдебното решение в Англия. Тук има доста рискове и по тази причина проучването, което разглежда различните аспекти, могат да спомня спомена различия между мен и моите колеги. Аз съм малко по-великодушен, той е по-строг. Най-важното е решението да не бъде несъразмерно. В крайна сметка е, има два случая, в които това може да се случи. Възможно е и исканията за присъдените лихви да бъдат несъразмерни. Също така при исковете за щети е, те също могат е, да бъдат несъразмерно високи. Във всички тези случаи е, со, со критерият обществена политика може да се окаже полезно изключение. В проучването има много малко случаи, в които обществената, материалната обществена политика играе роля. Благодаря ви. И аз ви благодаря, господин професор, за вашето представене. Дами и господа, имате ли въпроси към професора? няма, то... Ако няма такива, Искам да ви благодаря за това, че отделихте време за нашето заседание. Благодаря ви за много ценните идеи, интересни коментари. Ще се опитаме да ги включим в работата си. След като изготвим измененията, между другото утре е крайния срок за изменения, ще можете да анализирате резултатите от работата на нашата комисия и след гласуването вече ще има окончателна версия на документа. Вероятно ще изглежда по-различен от този, който до момента сте анализирали. Ако имате други коментари, с удоволствие ще ги изслушаме. Ще има допълнителни преговори между отделните гласувания, след това между комисията, съвета и парламента. За това вашите коментари ще бъдат и много полезни. Благодаря ви отново, че дойдохте при нас. Благодаря ви за коментарите и ще се видим следващия път. Благодаря.